за това закъснение. От пет години съм председател на тази комисия и това наистина е прецедент за мен, достоен за съжаление, това, че така закъснях. Не съм изцяло виновен за това. Бях на посещение в Италия и имаше закъснение на самолета, идващ от Франкфурт. Това е причината за моето ужасно закъснение. Много ви се извинявам още веднъж. Това е последното ни заседание. Искам да направя няколко съобщения за работата на нашата комисия. По време на този мандат получихме 6000 петиции. Със всяка измината година обема на работа се увеличава. Над 12 000 писма бяха получени от нашия секретарят. Подготвихме 15 000 писма, от които 12 700 аз подписах лично. Подготвихме много доклади за пленарни заседания и завършихме много проучвателни посещения в Испания, Франция, Ирландия, Румъния, Малта и Полша. Също така участвахме в Временната комисия по случая Equitable Life. Продължаваме да следим това съдебно дело от 25 до 40 увеличи броя на членовете на нашата комисия. Това показва уважението на парламента към нашата работа. Стотици хора са присъствали на нашите заседания. Те пристигат от цяла Европа и те имат важна роля в търсенето на решения на случаите, които разглеждаме. Нашата комисия е единствената, която толкова активно си сътруднича с гражданите на Европа. Позволете ми сега от името на нашата комисия да благодаря на Европейската комисия и представителите и които работеха съвместно с нас. Също така благодаря на Европейския омбудсман и цялата му служба. Искам да благодаря на всички членове на нашата комисия, които толкова активно работят по защита на интересите на нашите петици... петиционери. Ние приключваме нашия мандат като един много по-силен орган, отколкото бяхме в началото. Нашата дейност наистина е овенчана с много успехи. И това се дължи също и на работата на нашия секретарят, на Карен, на Дейвид, други хора – Тяхната работа е изключително важна, изключително ценна. Техният ангажимент е в основата на нашия успех. Благодарим от все сърце за тяхната ангажираност. Нашата дейност беше посветена на това да бъде максимално обективна и тук също пожънахме успех. Мога смело да кажа това. Мога с часове да изброявам случаите, които ние сме участвали активно и понякога ние трябваше да изслушваме повече от две страни дори, но винаги сме били обективни. Никой не би могъл да ни опрекне в това, че не сме били обективни и независими. Смятам, че ще се съгласите, че може би не сме точно съд, но ние сме наистина един орган, който най-много наподобява съд в Европейския парламент и ние се стремим да осигурим същата независимост и обективност, каквато приляга на един съдебен орган. Обеден съм, че сме постигнали успех в това да запазим нашата обективност. Що се отнася до нашето сътрудничество с секретарята, нито веднъж през тези пет години не съм оставал впечатлението, че секретариатът е предлагал някакви решения, които да не могат да бъдат определени като честни и справедливи решения. Нашия секретариат всеки път показваше висок професионализъм и това много ни е помагало. Много често те са ни представили решения, които са били по-приятни на партиите в лявата страна на спектъра, отколкото на партиите в дясната страна на спектъра, но много често се е случва и тъкмо обратното и за това също много уважавам работата на нашия секретарият, който винаги оставал обективен и безпристрастен. Преди да одобрим дневния ред, бих искал да приключа, да финализирам няколко петиции. Полската петиция за Вия Балтика. Тези петиции са били разгледани и решени в полза на петиционерите. Това се отнася за петициите, които всичките бяха подадени във връзка с Вия Балтика. Аз предлагам да финализираме случая с тези петиции. Също така можем да финализираме петицията от Ирландия. Петициите от Ирландия 975 1673 по опазване на околната среда и петиция от Германия за опазване на околната среда също е една петиция, която можем да смятаме за финализирана. Имаме редица петиции, които ще бъдат обсъдени по точки 7, 8 и 10 в присъствието на петиционерите. Същото въжи и за точка 14 по тази точка петиционерите също са в залата. Това са нашите гости от българския парламент. Ние ги поканихме. Извинете, се поправя председателя. Някои от депутатите от, от българския парламент, извинете, не можаха да дойдат на нашата среща. Някои от петициите по точка 19 ще бъдат обсъдени, но не в присъствието на петиционерите. Сред нас са петиционери от Полша, Обединеното кралство, точки 16 и 17 от дневния ред се отменят. С тези промени надявам се, че можем да Приемам дневния ред. По отношение на дневния ред, това, че има среща на координаторите е, в толкова късен час е изключително неудобно. Аз няма да присъствам. Знам, че координаторът на групата на социалистите също няма да присъства. И мисля, че просто трябва да избегнем такива срещи на е, координаторите. Извинявам се, казва председателят. Бихте ли повторили това, което казахте? Да, господин председател, не е подходящо да провеждаме среща на координаторите толкова късно в четвъртък вечер. Никой не се е обърнал към нас, за да провери дали можем да присъстваме. Аз няма да мога да присъствам. Знам, че координаторът на групата на социалистите няма да присъства. Но има няколко въпроса, които бих искал да обсъдим а, тъй като няма да присъствам на среща на координаторите, бих искал да ги повдигна а, сега като въпроси. Първо, по въпросите на господин Митига и госпожа Аяла Сендър по петиция 1 11208. Е, е, не е съвсем ясно обаче до каква, каква положи, положението с тази е, е, петиция, да, вече разбирам. И е, е, НП и групата на социалистите смятат, че тази петиция не е допустима за разглеждане. Вторият въпрос, господин председател. На, в някакъв момент ще трябва да обсъждим въпросите за междиния период, между какво се случва с е, петициите, които са подадени сега, а пък ние приключваме мандат на парламента. Може ли е, да получим обяснение от страна на секретарията, за да дадем своето съгласие или несъгласие? В отговор на въпроса, зададен от сър Робърт, е, както и по-рано, при края на мандата на парламента, бе предложено следното. До 13 юли, е, когато приключва мандата на този парламент, е, всички депутати ще бъдат информирани редовно за всички подадени петиции. също така, секретарията ще разпространи списък на всички петиции, е, които според секретарията ще могат да бъдат приключени по писмената процедура. Този списък ще бъде раздаден на всички депутати, за да се провери дали има възражение срещу закриването на тези петиции по процедура Б. А ако има възражение, те ще бъдат отложени за обсъждане в следващия парламент. Необходимо е да прибегнем към тази процедура, за да няма твърде голямо закъснение при ам, отговорите на тези петиции, да се действа възможно най-бързо. Господин председател, искам да кажа следното. От сега до 1 септември, или а, е, която и да е а, е, първата дата на а, е, първата среща на комисията в новия парламент, Казвате, че това са само два месеца. Ами, сигурно можете да прецените по-добре, но на мен ми се струва, че повече. Вие технически ще бъдете председател само до 13 юни. Така че а, можем, може да се окаже, че а, твърде голям период не е покрит. И до сформирането на новата комисия и избирането на нов председател и нов заместник председател, няма да има кой да взема решения по петициите, по отношение на тяхната допустимост, освен секретарията. Аз нямам съмнение, че секретариатът ще си върши работата добре, но ако има спешни случаи или много важни случаи, какво ще се случи? Мога ли да отговоря? По принцип, настоящия мандат продължава до 13 е, е, юли. Ако нещата продължат, тогава създаването на първата комисия, на следващата е, комисия ще бъде в четвъртък след обед, следващ, е, седмицата след 13 юли. Тоест, говорим само за няколко дена празно пространство, когато няма да има комисия по петициите. Оттам нататък е, се назначават председателите, Блага се е, очредителните срещи да се проведат е, през юлската сесия в Страсбург в четвъртък следават. Що се отнася до политическата отговорност на комисията, е, тук говорим само за няколко дни празно пространство. Първата среща на комисията по време на, на новия мандат е, е насрочена за 1 и 2 септември. Но ако новите координатори и новият председател се съгласят, предлагаме да се организира среща на координаторите и на председателя още първия четвъртък на първата пленарна сесия в Страсбург. Съжалявам, че наставям този въпрос, но той е важен. Първо, събранието за конституиране на комисията в четвъртък след обед е в много неудобно време. Всички знаят, че французите и германците се тръгват в четвъртък на обед от Страсбург. Второ, трябва да, ако ще има седмица, в след, да стане в следващата седмица, това не е парламентарна седмица. А, може би говорите за 28, говорите за 28 юли, а, повечето вече ще са отлетяли към топлите плажове. Значи, в, отприотсъст до 13 юли няма никакъв проблем. Вие, господин председател, може да взем, се погрижите за това. След това обаче новият председател ще бъде отговорен <clears throat> за а, а, петициите, които са останали нерешени. Това е което искам да знам. Искам да знам, че има някой, който да, се, а, да поеме тази отговорност. Дами и господа, а, мисля, че не трябва да продължаваме тази дискусия безкрайно. Всички ще се видим отново в Страсбург идната седмица. И можем там да намерим решението, за което сега става дума, по време на нашето заседание в Страсбург. Тогава може да решим кога да се конституираме след изборите за парламент, може да решим кога ще се състоят следващите наши заседания. Секретариатът може да разработи график и да ни уведоми чрез електронна поща. Защото в залата присъстват е, е, автори на петиции, не може да ги караме да чакат. Може би секретарята трябва да помисли кога да бъдат тези дати и да ни уведоми. Във връзка с въпросът, който повдигате за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 Мисля, че е, сме изчерпали точката други, е, точката разни, преди да стигнем до края на нашето заседание. Имаме също така кодексът е, за поведение за добрите практики, подготвен от наши членове. Ако нямате възражения, ако представителите на всички политически партии са съгласни, може да приемем този документ сега. Става дума за кодекс на добрите практики. Е, работен документ. Е, Роберт, имате думата. Благодаря. Не искам да продължавам е, дискусията, не искам да проточваме седанието прекалено дълго. Знам, че тук има автори на петиции, които трябва да бъдат изслушани, но вие може би си спомняте, нещо, което отложихме миналия път, защото имаше само двама депутати, които присъстваха и е, социалистът, който тогава присъстваше, очевидно, е, както е очевидно, не можеше да вземе становище. Но сега мога конкретно и недвусмислено да заявя, че социалистическата група, групата на социалистите, чрез своя координатор, разбирам, че е обсъдил въпроса, единодушно е потвърдено становището, и двете най-големи групи, значи Европейската народна партия и партията на социалистите, поддържат този документ Кодекс на добрите практики, биха искали той да бъде прият. Преди две-три наши заседания беше внесен документът. Беше внесен незабавно, незабавно след нашата дискусия по този въпрос и тогава нямаше никакви възражения. Няма не искаме да изключим никого от тези дебати. Това беше сторено. И за да може да участват колкото може повече депутати, да разглеждаме колкото може повече петиции, да разглеждаме. И аз самия и Александър Дебуае, за нашите помощници, направихме всичко възможност да подготвим този документ. А когато той беше раздаден в началото, моето впечатление беше, че другите членове на комисията също подкрепят документа, че никой не възразява срещу неговото приемане от нашата комисия. И надявам се, че ако, ако има някои възражения по-нататък, може да ги вземем предвид, но мисля, че на този етап можем да приемем кодекса на добрите практики, така както е представен. Трима души иска. Госпожа Харкин, Хамастин и госпожа Сина. Колкото може по-бързичко. Благодаря. Аз и групата ми не сме съгласни с това предложение. Мисля, че не е била изпълнена надлежната процедура. Смятам, че има противоречиви неща. Смятам, че цялата процедура е неприемлива. На мен просто ми представих документ, не знаех за никакви възможности за внасяне на изменения. Смятам, че самата процедура е изпълнена с много проблеми. Разбира се, аз съм готова да обсъждам съдържанието, но преди всичко искам да заявя, че процедурата беше много, много неподходяща. Благодаря. Господин председателю, съгласен съм с госпожа Харкин, че в доклада Корбет и в доклада Онеста се съдържат потенциални нови условия. Не знам защо говоря на английски, може би е заразно, преминавам на испански. Така, нека да разгледаме съдържанието. Съдържанието на предлагания кодекс, според мен, е такова, че там има предложения, които просто искат да сложат усмирителна риза върху нашата комисия. Има разумни предложения, които подкрепям например, за насочване на някои случаи към съответните институции, но има някои предложения, които предизвикват възражения. Поручвателните мисии в други страни възоснова на определени петиции. В кодекса се казва, че това са само описателни мисии, т.е. това означава, че ние не можем да даваме препоръки. По този начин кодекса ни лишава от възможността да проявим политическа воля. Аз смятам, че е абсолютно разумно и нормално ние да имаме право да правим препоръки. Освен това, процесът според кодекса става по-бюрократичен. Предлага се да провеждаме дискусиите тук. Това е противоречие с доклада ОНЕСТА, който ще гласуваме следващата по време на следващата седмица. Тоест, по някакъв начин се слагат някакви филтри. Ние трябва да имаме достатъчно време да обсъдим петициите, включително и тяхната допустимост. Мисля, че това, което се предлага в кодекса, означава, че ние нямаме доверие на длъжностните лица, на секретарията. Аз не съм съгласен с това. Предлагам да отложим това обсъждане за следващия мандат на парламента, ако не е абсолютно необходимо. Съвсем накратко. Никога не съм смятала, че трябва да се ремонтира нещо, което работи добре. Да, наистина понякога можем да работим и по-ефективно, да отговаряме по-добре на потребностите на по петиционерите, но смятам, че нещата като цяло работят добре и не смятам, че има нужда от някакви промени. Господин председател, бих искал да отговоря. Малко съм смутен отказаното от госпожа Харкин. Доколкото си спомням, когато НП и социалистите изготвяха този доклад, това беше работен документ. И той беше предложен на комисията на следващия ден, след като беше изготвен. Нямаше никаква възможност за обмислене обсъждане. За мен е абсолютно ясно, господин председател, че моите трима колеги са много силно настроени в подкрепа на секретарията. И вие знаете много добре, че ако се подложи на гласуване в пленарна зала нашето предложение, ние ще спечелим ние никога не сме имали дискусия, защото просто на нас ни се е пречело да провеждаме дискусия. Дами и господа, моля ви да ръководя заседанието. Извинете, но аз искам господин Аткинс да поднесе своите изменения на секретарята и на членовете на комисията. Секретариатът работи и аз съм убеден, че вие трябва да се извините на секретарията и на членовете на комисията. Ние вече достатъчно сме били свидетели на оскърблени отправени към длъжностните лица. Много ви моля, дами и господа, смятам, че нашето обсъждане излиза извън контрол. Това е последното ни заседание. Нека да помним това. И нека да помним също, че тук са нашите петиционери. Нека да проявим добри маниери и да приключим това обсъждане. Само една секунда, моля. Този кодекс може да бъде прият само ако всички са съгласни с него. Това не е документ, който се подчинява на всички правилници на Европейския парламент. Няма автоматично задължение за нас, което проистича от някакви правила. Ние можем да приемем този кодекс, но не сме длъжни. Аз виждам, че е НП и социалистите, както разбирам, са за този документ, докато либералите, зелените и госпожа Синот са срещу този документ. Не виждам какво можем да направим, освен да организираме още едно обсъждане между секретарията. Нямаме време днес да обсъждаме този въпрос, този въпрос подробно. Така или иначе, ние в момента, дори да прекараме часове в обсъждането му, ние няма да можем да го приемем. Господина Аткинс, аз бих искал да посоча, че съм бил прекъснат и бих искал да приключа своето изказване. Никога, нито аз, нито социалистите не сме разглеждали този кодекс като нещо, което трябва да бъде предмет на колективно решение. Разбира се, аз мятам, че няма нищо, което да предизвиква противоречие. Затова много съм изненадан от бележките на моите приятели, които са координатори на други политически групи. Според мен след нашата последна среща, когато обсъждахме в отсъствието на колегите същия този въпрос, ние се опитахме от името на ЕНП е и социалистите да обсъждаме този документ, обаче ние нямахме тази възможност. Ние сме предлагали за обсъждане този документ много пъти, но никога той не е бил обсъждан и това не е моя вина. Нашата комисия може и трябва да работи само колективно. Ако колегите по някаква причина не са доволни, не искам да кажа, че или Дейвид, или някои другите колеги се опитват да отвлекат нашето а, внимание, но това, което искам да кажа е, че според мен, че има някои опити от страна на секретарията. Разбира се, Дейвид има право на своето мнение. Аз не съм длъжен да се съгласявам с него тази ситуация, господин председател, ще оттегля този документ за по-нататъчно обсъждане. Този документ ще бъде представен за обсъждане отново от ЕНП, от групата на социалистите и може би други политически групи по време на следващия мандат, за да може този документ да бъде обсъден надлежно. Но не е моя вина, че до сега този документ не е бил обсъден. Други са виновни за това. Много ви благодаря, казва председателя. Ще се вслушаме в съвета на господин Аткинс и ще продължим по време на новия мандат. По точка 5. Имате в материалите си документ за посещението в Гейтсхед и Ньюкасъл. Става дума за петиция 727 от 2005 година. Имаме ли представител на Европейската комисия, който да е готов да говори по тази тема? Бих искал представител на Европейската комисия да се изкаже по този въпрос. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа, а, че неодавна имаше направена анкета върху хидрогеологическите а, условия и тя беше предадена на английските власти, които поискаха а, да се проучи въпроса задълбочено, нещо, което в момента се прави. Трябва да почакаме да видим какви са заключенията за хидрогеоложките условия и е, след като получиме данните от английските власти, ние ще направим съобщение на парламента. Благодаря. Благодаря, господин председател. Исках просто да ви кажа, че съм съгласна с казането и искам да предам на всички членове на комисията, задоволството на петиционерите. Те са доволни от посещението и се надяват, че ще остане отворена тази петиция, за да може да има възможности е, съответните власти да отговорят. Дами и господа, разбира се, е, с този доклад от посещението, работата по петицията не се закрива. Закрива се само един етап от процедурата, така че е, моят въпрос към вас беше съгласни ли сте с съдържанието на доклада? Отлично. А сега преминаваме към точка 6. Петиция номер 686. Месе Клауден Менес от името на комисията. Имате думата. А, благодаря, господин председател. А, петиционерът е представител на предприятие, асоциация на автомобилни търговци и вносители в Гърция. Петицията е представена през юни 2006 година. През 2007 година са дадени допълнителни документи от подателя на петицията Посочат се редица нарушения на общностното законодателство по отношение на конкуренцията в Гърция. И подателят на петицията също така представя през 2006 година оплакване до Европейската комисия в, по регламент А от 2003 година, като предоставя съответните доводи в тази това оплакване, в тази жалба. Същевременно подадена е жалба и пред гръцките власти по този въпрос. Комисията по въпросната жалба счита, че дори и ако фактите са доказани, практиката, срещу която възразява асоциацията, засяга само гръцката територия. Тази практика в никакъв случай не може а, а, да бъде разглеждана като практика, която обязателно ще се разпространи в други страни членки. Въпросната практика, казах, дори да бъде доказана, не представлява до, достатъчен общностен интерес. Тя засяга само гръцкия пазар, тя няма да има а, значителни последици за другите страни членки. А, и а, службите на комисията вземаха предвид фактът, а, че асоциацията е направила, внесла жалба и пред гръцките органи, които отговарят за защита на конкуренцията. Гръцките органи а, с тях влезахме във връзка и установихме, че жалбата подадена пред гръцките органи обхваща всички аспекти на жалбата, която е представена на комисията по петиции е, на комисията, Европейската комисия. А т.е. двете жалби са идентични. Ние поискахме, а, попитахме европейските, а, гръцките органи дали те са, смятат да а, допуснат а, оплакването за оплакване. И те ни информираха, че те са приключили процедурата по този въпрос на базата на Тоест тези сведения комисията е, реши да отхвърли е, жалбата на гръцката страна. От, изпратихме през месец декември 2007 година е, писмо на жалбоподателя, обяснявайки му положението, че този случай ще бъде третиран от съответните гръцки инстанции. И поискахме да, бъде, да изтегли жалбата си. Жалбоподателят обаче не, отгов... не е отговорил и до сега на това наше писмо, т.е. без декември мината година. И в, в резултат на това, на 5 март 2008 година, комисията отхвърли, отхвърли жалбата на асоциацията, която обединява автомобилните концесионери в Гърция. Тъй като тази материя е третирана и решена от националните гръцки органи. Значи въпросът вече е отпратен към дело и ние нямаме намерение а, да се занимаваме отново с него. Благодаря, господин председател. Дякую бързо, пани Мацук. Благодаря много, госпожа Мацук. Благодаря много, господин председател. Имаме едно предложение. тъй като имаме няколко петиции, които се занимават с въпросите на конкуренцията, може би е добре да се занимаем с тях заедно. По тази конкретна петиция искам да знам кого, с кого конкретно се свързахте в Гърция, с кои гръцки власти и органи се свързахте, защото през последно време има изключително много скандали в Гърция, свързани с конкуренцията. Нещо, което в никакъв случай не е повод за гордост. Затова бих е, призвал комисията да е, разгледа въпроса в много повече подробности и да анализира своята собствена дейност, защото именно комисията е пазителят на договорите и ако комисията не наложи повече натиск върху органите, които са свързани с картелите, мисля, че няма да постигнем успех. Бихте искали да отговорите. Мисля, Давам думата на представители на комисията за отговор. А, да, наистина комисията е пазител на договорите. Нейн дълг е, е да изпълнява а, е, тази своя роля в рамките на европейското законодателство, което урежда нейните действия. А, а законът в случая това е регламентът от 2003 година и този регламент установява система за разпределяне на а, а, работа по отношение на нарушенията на правата на конкуренцията между комисията от една страна и националните органи, които отговарят за защита на конкуренцията от друга страна. Комисията не може да се намесва там, където въпросът е от компетенцията на националните органи. В случая комисията установи, че Гръцката комисия за защита на конкуренцията а, фактически разследва случая. И въз основата на тези сведения ние не можехме да направим нищо друго, освен това, което направихме. Благодаря, господин председател. Да, но въпросът всъщност беше какво с кого точно сте установили контакт? Кой ви е дал тези сведения? Какво е името на институцията, с която сте били в връзка, която ви е дала тези, тези сведения? Yes, we have this information. It's uh, the Hellenic Competition Commission, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. And... Uh, да, имаме информация. Това е Гръцката комисия по конкуренцията. Е, става дума за член 35 от е, регламент 1 от 2003 година. Именно е, с тази комисия сме се свързвали винаги. Госпожо Мацука. Мобилен телефон се намесва звука. Разбирам, че Европейската комисия се намира в доста теж... трудно положение тук и изглежда, че комисията продължава да вярва, че това е правилният орган, с който поддържа връзка. Само, че всъщност това е заблуда, защото този орган се оказа, че е корумпиран и вече не съществува. Ние като комисия разполагаме с множество инструменти и предлагам да ги използваме. Що се отнесе до конкретната позиция, нека да я оставим отворена. Добре, в такъв случай предлагам следното. Да оставим тази петиция отворена. А, и Европейската комисия да продължи да работи а, по нея. По точка 7. Тук е петиционерът, господин Джорджо Горгасфор. Имате 5 минути. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Предпочитам да говоря на английски. Ще ви напомня това, което се казва на сайт на Европейския съюз. Лоялната конкуренция е ключът към устойчив растеж, за това Европейският съюз е ангажиран с осигуряване на лоялна конкуренция, която не изкривява пазара и да не се допускат неконкурентни прояви или прояви на нелоялна конкуренция. В моята страна проблемът е, че за разглеждане на всяка жалба или съдебно дело са необходими поне 7 години. И това не е, защото гръцкият пазар е толкова голям винаги властите се оправдават с липса на служители. Задаваме въпроса, кой отговаря за наемането на служители в Гръцката комисия по конкуренция. Ние сме убедени, че забавянето на разглеждането на жалбите и делата е абсолютно умишлено. В интерес на сегашния състав и ръководство на Комисията по конкуренция е те да остават без достатъчно служители, за да имат оправдание да не работят достатъчно бързо. Необходимо е да се гарантира ефективното и бързо функциониране на Кръцката комисия по конкуренция. Този орган не е независим, те за това страдат от липса на персонал, защото гръцкото правителство не им осигурява никакви условия да имат персонал, въпреки че тяхната осигуреност с финансови средства е съвсем достатъчна. Гръцката комисия по конкуренция от септември 2006 година няма генерален директор. Това са над две години и половина. И те продължават да твърдят, че спазват правилата на Европейския съюз. Те нямат генерален директор, но продължават да купуват имоти и друго имущество на стойност над 14 милиона евро. Много гръцки граждани протестират срещу транснационалните фирми като Фиат, Моята фирма също така подаде жалби срещу такива големи фирми като Оксфорд Юниверсити Прес. Ситуацията в момента е абсурдна. Такива забавяния практически се постига това, че всеки, който се опълчи срещу картелите, просто ще бъде изтласкан от пазара и ще фалира преди неговата жалба да бъде разгледана. Като резултат в Гърция имаме най-високите цени в Европейския съюз в съотношение спрямо доходите на гражданите. Моята фирма преди 3 години имаше 75 работници и служители. В момента те са само 35. Ние успяхме за същия период да увеличим нашия обем от продажби трикратно. Обаче само през последната година обем на нашите продажби значително намаляха в резултат от нелоялната конкуренция и в резултат от забавенията от страна на Комисията по конкуренция при издаване на решение. Разбира се, ние осъзнаваме, че Европейският съюз не може да диктува на държавите членки колко време да разглеждат жалбите и дела, но също е временно това, че няма достатъчно персонал в Комисията по конкуренция в Гърция. И това води до забавени. За това ние смятаме, че европейските институции трябва да предпишат на гръцките власти какъв точно брой служители трябва да бъдат наемани от Комисията по конкуренция. Не може да се допуска да се използва недостатъка на служители като предлог за забавяне на разглеждане на жалбите. Възоснова на глава 226 може да бъде заведена наказателна процедура в Съда на Европейските общности срещу Гърция тъй като Гърция не спазва законодателството на Европейския съюз. Съдът на европейските общности нееднократно се е произнасял, че държавите членки не могат да използват каквито и да е било предлози за забавяне на прилагането на европейското законодателство. Ако се вслушаме в това, което казва гръцкото правителство, може би трябва да чакаме 20 или 30 години преди гръцката комисия по конкуренция да се произнесе. Благодаря ви за вниманието ви. Пожелавам ви успех в предстоящите избори. Благодаря на госпожа Хиоти за нейната помощ. Дами и господа, това е което ще направим. Аз бих искал да помоля другите петиционери, които ще говорят по петиции, свързани с конкуренцията, да се изкажат първо и след това ще имаме общо, изказ, общо обсъждане по конкуренция. Дали може някой да ми обясни с какво точно се занимава Гръцката комисия по конкуренция? Представителят на комисия. Преди това. Да, бих искал да помоля Европейската комисия да отговори на този въпрос. Какви са правомощията на този орган, с какво той трябва да се занимава? Съгласно регламент 1 от 2003 година има паралелно прилагане на правилата за конкуренцията на европейско и национално равнище. Европейската комисия заедно с националните органи за защита на конкуренцията съвместно формират така наречената мрежа на европейските, е, на европейските органи за защита на конкуренцията, които работят по регламент 1 от 2003 година. Съответният орган в Гърция е именно Гръцката комисия за защита на конкуренцията. Това е комисия, в която се работи на две равнища. Първо има а, е, генерален директор, който предлага а, е, решение на едно на един кваси съдебен орган, който е всъщност а, е, а, Гръцката комисия за конкуренцията. Добре. Благодаря много. А сега господин Ставрос Серис има думата. Имате думата за 5 минути. Благодаря много, господин председател. подадох своята петиция през 1997 година. Отне цели 12 години, за да се а, постигне решение. Гръцката комисия по конкуренцията, независимо от това, че се боря с тях а, 10 години и ги питам кога най-накрая ще се занимае с този случай, отказваше да ми даде отговор. Медиите е, започнаха да съобщават е, за е, голямото натрупване на нерешени случаи в е, Комисията по конкуренция в Гърция. А ролята на тази комисия е именно да се занимава с жалбите възможно най-бързо. Това е ролята им, а не да чакат цели 12 години. И така какво се случи в моя случай? Ами, на практика, аутопсия. Аутопсия на случая. Разбира се, говоря метафорично. Какво значи аутопсия? Или е, съответният бизнесмен е починал, или компанията е била унищожена. Е, аз съм още жив, обаче моята фирма вече не съществува. А, тук става дума за а, практики на Фиат, а, които са едни и същи в а, целия Европейски съюз, но а, решението а, а, бе следното. Италианската компания представител на Фиат и другата компания представител на Фиат според Комисията за конкуренцията не носят каквато и е да била отговорност. Нека да ви обясня за какво става дума тук. Първо изпратих документ през март 2007 година за е, за да разбера какво се случва. Е, и е, отговорът е от 2007 и е, всъщност какво се оказа? Всъщност, подадената от мен жалба бе, е прехвърлена от един на друг на трети служител и нито един от тях не е започнал проверка. Аз исках комисията да ми каже най-малкото, поне вашата жалба не е допустима. И затова не я разглеждаме. Но всъщност тя беше допустима за разглеждане. И едва 12 години по-късно се оказа, че всъщност действително е, аз е, съм е, бил прав, действително Фиат са нарушили правилата за конкуренцията, а сега им се налага една глоба, която за тях е нищо. Става дума само за 9,5 милиона евро. И изпратих още сега две писма на Комисията за конкуренцията, Опитвам се да разбера защо всъщност нищо не се е случило толкова дълго време. Представителя на Европейската комисия говори е, днес и каза, че само Гръцката комисия по конкуренцията има правомощия в тази област. Но накрая на октомври 2008 година аз подадох е, и една жалба пред Европейската комисия за е, неправомерни практики, провеждани и в други страни. Благодаря много. А сега по точка номер 9, господин Лафасани, си имате 5 минути да представите своята петиция. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, тук съм днес след обед. Аз представям фирмата Георгес Дритас, Дрицас, която работи а, с кафе от а, много години. Искам да се оплача от начина по който действа Гръцката комисия за защита на конкуренцията, за да може да вземете всичко това предвид, когато разглеждате на моята жалба, за да могат правилата за лоялната конкуренция да бъдат прилагани еднакво в целия Европейски съюз. Ние се оплакахме срещу Несле, казахме, че Несле нарушава правилата на конкуренцията. Седем години минаха преди комисията по, по конкуренцията да отговори през 2009 година, че наистина Несле е нарушило правилата е, и да ги глобят 30 милиона евро. Но 7 години те протакаха този случай и през този 7 годишен период е, Несле продължаваше да си прави каквото иска на гръцкия пазар, като използваше обстоятелствата, за да потиска по-малки и по-големи конкуренти на гръцкия пазар. По този начин Несле контролира 93% от пазарът на кафе в Гърция. Значи 93% през тези 7 години те контролираха. След излизането на решението на комисията, срещу нас бяха заведени дела от страна на Несле, които искаха да ни съсипят, искаха да ни поставят на колени. След като аз се оплаках, както казах, не след бяха глобени с 30 милиона. 30 милиона това е една символична сума за Несле, но това показва все пак, че комисията Комисията всъщност трябваше да плати тези пари, защото един гръцки съд реши, че те е, прекалено дълго време са протакали случаи и не са е, взели решение. Тази комисия всъщност е в ръцете на международният капитал. Те определят правилата, е, те е, диктуват е, условията, те влияят е, върху е, кадровата политика. Комисията бе създадена през 1997 година с посилата на един закон, който беше изменен и допълван 17 пъти. От а, а, до 2007 година комисията не бе издала никакви е, решения. Тя започна да издава решения едва след като а, в Гърде генералният секретар, който започна да се интересува какво какво прави комисията с различните жалби, намери ги да събират прах в чекмеджетата. Това се отнася до жалбата на господин Салисес, както и до моята жалба. Когато комисията започна да излиза с решение за нарушаване на правата за конкуренцията в Гърция, онези, които бяха осъдени или които, бяха, които загубиха по силата на тези решения, започнаха да ги обжалват пред гръцките съдилища решенията на комисията бяха поставени под въпрос от административните съдилища. Въпросът е дали гръцката комисия по, за конкуренцията всъщност е наистина независима. Ако административните съдилища ще взимат окончателни решения по подадените жалби, какъв е смисълът от тази комисия? Комисията за защита на конкуренцията просто забавя решенията. Може би това е нейната задача, всъщност да протака. Виждате колко много години минават преди тя да излезе с решение и онези, които имат монопол, просто използват монопола си, за да богатеят на гърба на потребителите. Благодаря. Сега стигаме до точка 10. Господин Теодорос, господин Космополус, точно 5 минути ви давам. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички депутати в Европейския парламент, на всички членове на тази комисия за възможността да представим днес нашите петиции пред вас. Всички тези петиции са свързани с конкуренцията в Гърция. Аз представлявам тук една фирма Ританка, която е продавач на дребно на метални и стоманени изделия в Гърция. Същевременно аз съм председател на единствената организация за борба срещу монополите в Европа. Това е организация, която се нарича Спрете картелите. Тоест изпълнявам две роли. Искам да ви споделя, че аз съм много огорчен и много ядосан, защото в този момент гръцкото общество постигна нещо, което до сега не е било постигано. Господин Тензус, управляващия директор на фирмата, за която говоря, в момента е в гладна стачка. Тя продължава вече 77 дни пред сградата на Гръцката комисия за защита на конкуренцията и той постигна непостижимото. Причината, поради която господин Тенезос е решил да започне тази гладна стачка – е много важна. Затова ви моля, господин председател, да ми дадете няколко минути допълнително време. Защото става дума за европейски гражданин, за един уважаван предприемач, който се решил на такава крайна мярка на протест – гладна стачка. А причините за това са свързани с това, което и моят съгражданин, също петиционер, описа. Ситуацията е много сериозна. Не мога да повярвам, че такива неща могат да се случват в Европейския съюз. Говоря за поведението на гръцкото правителство през тези 77 дни. Това поведение е нецивилизовано и провокативно активно и искам да протестирам срещу това поведение. И искам да изразя своя протест тук, пред Европейския парламент. Искам да изразя своето осъждане на поведението на гръцкото правителство. От гледна точка на институциите, тази наша среща е последна по време на този мандат, но моля Направете всичко възможно, за да се сложи край на тази ситуация. Това се случва в Европа, в Атина, която е люлка на цивилизацията и демокрацията, а Атина, в която се провеждаха Олимпийски игри. Не може да се позволява да се продължава това 77 дни минаха и гръцкото правителство не каза нито една дума по въпроса. Много ви моля да ме извините, господин председател, за това, че съм толкова емоционален, толкова развълнуван, но моля, дайте ми малко повече време за изказването ми. Искам да обясня накратко защо господин Тенезос, европейски граждани, вече 77 дни провежда гладна стачка пред сградата на Гръцката комисия за защита на конкуренцията. Неговият доставчик, най-голямата металургическа фирма в Гърция, внезапно без никакви търговски или економически причини прекрати доставките. Той се оплака това, пред Гръцката комисия по конкуренцията. Комисията поиска повече разяснения. Той даде разяснение, че става дума за картелиране. Господин Тенезус представи всички официални документи, потвърждаващи неговия аргумент. Той представи документи, покриващи период от 2000 година, до сега таблици в които се показваха колебанията в цените на металните стоманени продукти и той предостави цялата тази информация в деня, в който Гръцката комисия по защита на конкуренцията му поиска тези документи. Той представи ценовите листи, които изцяло доказваха основателността на неговата жалба. Той трябваше да чака две години. Господин председател, наистина моля за извинение, но моля ви, съгласете се с моята молба, дайте ми една или две минути. Една минута ви давам, каза председателя. И това е предел на моята щедрост, защото дневният ни ред е много натоварен. Разбирам колко сте развълнуван. Разбирам вашите аргументи. Имате само една минута обаче. Е, микрофона на оратора не е включен. Бихте ли включили или... Да. Градската комисия за защита на конкуренцията не проучи жалбата, не е това, което направи Гръцката комисия, всъщност те издадох едно решение, което покриваше само 10% от съдържанието на жалбата и което по никакъв начин не се отнасяше до разбиването на съществуващия картел. Бяха предложени само временни мерки. Председателят на комисията отхвърли жалбата. Т.е. това е нашето оплакване. Господин Тенезус. знаеше, че Гръцката комисия по защита на конкуренцията не е независим орган. Той знаеше, че е в ръцете на капиталисти, които изцяло контролират пазара в Гърция. Добре, ние ще направим следното. Имаме тук сред нас представител на правителството на Гърция. Искам да му дам думата в отговор на това, което беше казано. И искам само един човек да се изкаже от името на Европейската комисия по всички тези петиции. След това ще имам обсъждане. И така представителя на гръцкото правителство има думата. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτές. Ε... Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати в Европейския парламент, казвам се Йоргос Капаридакис, представител на Министерството на развитието. Работя за постоянното представителство на Гърция тук и отговарям за въпроси, свързани с промишлеността. За първи път присъствам на заседание на Комисията по петициите. Тук съм, защото замествам свой колега. И слушах много внимателно петиционерите Милост, господин председател, казват петиционерите. Представителите на Европейската комисия имат думата. Е, господин председател, ще говоря по петицията на господин Сарис. Господин Сарис се обърна с нас, към нас, през, на два пъти през 2008 година. Обяснихме му системата, която съществува за разпределяне на правомощията между нас и националните органи. Възоснова на тази система националните органи за конкуренцията трябва да решават случаи като неговия. Когато а, става въпрос за нарушение, което засяга само една страна членка в тези случаи националните органи могат да решават, взимат решения за нарушения по тези жалби. Това беше обяснено на господин Сарис. Беше установено, че случаят е разглеждан и през март същата година е взета решение на Гръцката комисия по конкуренцията – Искам да подчертая това, което е, вече казах през, да, през месец април на господин Сарис, а именно, че ако Гръцката комисия за защита на конкуренцията не изпълнява своя дълг, както във всички страни членки, има възможност за преглед по съдебен ред този преглед по съдебния ред може да бъде извършен и в случая на господин Сарис. Гръцката юрисдикция ще трябва да разгледа поведението на Гръцката комисия за конкуренцията. Това мога да кажа по въпроса на тази петиция. 96, номер 96 от 2008 година. А, добре. А, бих искал аз пък да кажа, а, че след като слушам тези коментари, излиза, че всеки си е свършил работата, но това не е, е в никакъв случай задоволителен отговор за мен. Благодаря много, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. А, развълнувам съм и съжалявам, че на последното заседание на нашата комисия обсъждаме подобни жалби и подобни проблеми. Тези пет петиции са само една малка частица от това, което всъщност става в Гърция. Има много още подобни случаи в Гърция. С голям интерес и внимание изслушах подателите на петициите. Искам да им кажа добре дошли. Бих искал, а, бих искал Бих искала да им кажа добре дошли в Европейския парламент. По друга причина, много съжалявам, че а, по този начин страда а, имиджа на Гърция. А, Гърция не дава много добър пример на Европа. Нека се надяваме, че това е временно. Да се надяваме, че нещата в бъдеще ще се променят. Сега, по конкретните въпроси, повдигнати от поддателите на петициите. Искам да отговоря на някои въпросите, повдигнати от Европейската комисия чрез нейните представители. Дами и господа, конкуренцията е основа на вътрешния пазар, вътрешния пазар е основен стълб на Европейската общност. Ако искаме да имаме полза от единния вътрешен пазар, ние сме длъжни да следим и регулираме пазара. И именно това е вашата задача. Задачата на Европейската комисия. И смятам, че трябва да бъдете много по-строги. И наблюдението и контролът на пазара трябва да бъде по-ефективно. И тъй като наближават европейски избори, нека кажа нещо, което спомена нещо, което се случва в много европейски страни. Европа се използва като алиби за, от политиците. Когато нещата не вървят, хвърля се вината върху Европейския съюз. По-добре е да се опитате да докажете, че Европа работи добре, че Европа регулира паза, вътрешния пазар, че тя защитава интересите на своите граждани, изпаднали в трудност, затруднения. Господин председател, благодаря ви много за отличното сътрудничество, за отличната работа през последните три години. Искам да благодаря и на моите колеги, а по конкретните въпроси бих казала, че препоръчвам тези петиции да останат открити, да не бъдат е, пращани към дело и да бъдат е, изпратени писма до гръцките власти, за да могат тези случаи да бъдат разследвани по-нататък и да се получи задоволителен отговор. Господин председател, според мен сме в една извънредна ситуация. Имаме пет петиции. Аз мислих първоначално, че ни обсъждаме същината на петициите. Обаче ни обсъждаме като цяло Гръцката комисия по защита на конкуренцията. В тази комисия много често сме били в подобни ситуации и това най-вече се отнася до ситуацията с Equitable Life, когато не е възможността да се регламентира дадена дейност от страна на Европейската комисия създава много сериозни проблеми, не по-малки отколкото неспособността за регулиране от страна на държавите членки. Мисля, че и преди сме наблюдавали сериозна некомпетентност от страна на гръцката комисия по конкуренцията. В тази комисия нито имаме правомощие, нито право да се намесваме в конкретни ситуации. Това, което можем да направим, да отговорим на жалбите на пет конкретни петиционера и да поискам от Европейската комисия да направи нещо. Европейската комисия като че ли не е направила това, което трябваше да направи. Затова, господин председател, настоявам вие да оставите тези петиции отворени и да дадете указания на Европейската комисия, или поне да я призовете да разгледа по-внимателно как функционира тази комисия по защита на конкуренцията в Гърция. защото това, което се случва, е неприемливо и е позорно. Благодаря ви. Много ви моля да отчетете това, което каза сър Робърт и госпожа Мацука. Това означава, че ние ще напишем на госпожа комисар Крос, комисар по конкуренцията, ние ще напишем едно много настойчиво писмо и ще оставим всички тези петиции отворени. Оставяме една минута на представителят на Европейската комисия. Много ви благодаря за това, защото искаме да отговорим съвсем накратко. Европейската комисия само се стреми да обясни каква точно по какъв начин процедираме. В съответствие с регламентите ние определяме по какъв начин функционират органи защита на конкуренцията. Нашите документи показват, че органът за защита на конкуренцията в Гърция е имал няколко малко дела и 15 от тези дела са били решени, което е сравнително добре в сравнение с някои други европейски органи. Само един случай не е бил разрешен успешно и безспорно от Европейската комисия. Ние няма да променим нашата позиция. Ние ще напишем писмо до госпожа комисар Крос. Ще я помолим да заеме позиция. Затова се обръщам сега към петиционерите. Искам да кажа, че ви сега ще напуснете залата като хора, които са постигнали успех. Тоест, вашите петиции оставят отворени и ние ще напишем много настойчиво писмо до госпожа комисар Крос. Благодаря ви. Аз знам, че времето ни изтича, но смятам, че задължително трябва да кажем, че ние изразяваме нашата подкрепа за господин Тенезус, който е обявил гладна сточка и продължава вече 77 дни тази гладна стачка. Да, абсолютно правилно. Ние ще изразим нашето съчувствие и вече изразявам нашето съчувствие с него. Преминаваме към следващата точка. Точка 18. Става дума за точка 18. Давам думата на петиционера за 5 минути. Благодаря много, господин председател. Добър ден. Ще говоря за фабриката за бутилиране на минерална, за една фабрика за бутилиране на минерална вода в е, Испания испанските власти са нарушили законодателството в областта на околната среда във връзка с тази фабрика. Не сме съгласни с подхода на комисията и не сме съгласни е, с подхода на испанското правителство, е, което казва, че само 0,2% от водните ресурси могат да се използват. Е, тук говорим за използване на много по-голям дебит, т.е. 50% от, пъл... от наличните водни ресурси. Това е една трета от бутилираната вода в Испания, т.е. става дума за огромен дял. Не сме съгласни с отговора, че е, става дума с, е, е, само 0,2% от наличните водни ресурси, защото това са 0,2% от водните ресурси в целия басейн на съответната река. Но не е допустимо тази фабрика да използва такъв голям процент от водата тук. Говорим за ясно нарушение на директивата за минерална вода, освен това, защото това не е естествена минерална вода, защото тя се третира биологично и термично. Тоест, на практика потребителите се лъжат. А, изпращ... Информирали сме органите е, в страната, но те отказват да се занимаят с нашата жалба. Освен това, тази фабрика за бутилиране нарушава директивата е, е, за водите, за въздействието върху околната среда и за местообиталищата. Испанското правителство казва, че е необходимо изследване за въздействието върху околната среда, но на практика такова не съществува. Така че искаме случаят да бъде разгледан така както трябва, защото тук а, има големи нарушения. Особено, що се отнася до населението на Дуркал, е, което е, се очаква да се увеличи с 200% е, в скоро време, а пък бутилиращата фабрика всъщност използва голяма част от водните ресурси, които би трябвало да се насочат към този град. След това, аквакултурите, що се отнася до плана за управление на реката, а, е, има проблеми и с дефицит на вода и нищо не се прави по въпроса. Давам думата на колегата, за да а, е, даде повече подробности тук. Добър ден, благодаря господин председател. В Южна Европа много биологични видове са поставени под заплаха. Мога да ви представя един е, доклад за тези биологични видове. Е, които са под заплаха. И имаме нужда от политическа подкрепа. Е, искам да благодаря на господин Хамерстайн и на други негови колеги за подкрепата. И е, само няколко неща. Никога не трябва да се вземат решения за увеличаване на потреблението на вода, без да се оцени въздействието върху екосистемите в района. Благодаря. Не, не, препрашам. Najpierw Europejska Komisja, pan благодаря. Мисля, че трябва да чуем представителя на Европейската комисия най-напред. Както кажете, господин председател. Благодаря. Комисията внимателно проучи петицията, която твърди от една страна нарушаване на директивата за защита на естествените местообиталища и второ за директивата за водите. Днес се говори за директива, че се е нарушена директивата за минералните води, тя е пазарна директива, това е нещо ново за мен и по този въпрос не мога да отговоря. За защитата на околната среда, в на личната информация, няма достатъчно данни, че има нарушение на директивата за природните местообиталища, тъй като няма пълна забрана за економическа дейност в подобни области – разрешават се, да кажем, разрешава се, примерно, жилищно строителство и други от съответните общини. По рамковата директива за водите, от една страна, трябва да се каже, че добивът на вода в сравнение с съществуващите ресурси е сравнително, това количество е сравнително ниско. Освен това, има, предвижда се внимателно наблюдаване на нивото на подпочвените води и е, е, това гарантира, че няма да се допусне неговото понижаване на нивото на подпочвените води. Тези данни са разположени на всички, на разположение на всички. Освен тези две директиви, комисията провери и е, дали е, директивата за ОВОз е назначена, дали Оказва се, че тази директива не е назначена, не е, не е нарушена, тази директива за оценка на въздействието върху околната среда. Накрая, господин председател, за да обобща, смятаме, че нито директивата за местообиталищата, нито рамковата директива за водите, нито директивата за въздействие върху околната среда са нарушени. Ние не установяваме нарушаване на тези три директиви въз основа на фактите изложени в петицията. По директивата за минералните води комисията ще ви предостави допълнителна информация. Благодаря, господин Майер. Благодаря, господин председател. Наистина, искам да благодаря на комисията за становище, което тя изложи наистина е възоснова на информацията, която подателят на петицията е предоставил, това е така. Но има нещо, което трябва да се обясни. Видът на водата, която се бутилира. Това е естествена вода, която не би трябвало да се третира, но тя се третира и с бактериологични филтри, преминава през топлинна обработка, и възоснова на тази информация комисията трябва да изпълни своето задължение да продължи проверката за това дали са нарушени правата на потребителите. Трябва много внимателно да бъде проучена наличната информация относно а, възможни нарушаване на раздел Б. Става дума за оценката на въздействието върху околната среда, така нареченият ОВОС. Природният парк Сиера Невада трябва да бъде достатъчно добре защитен. Комисията частично отговаря на въпросите, които петицията повдига, но остават още много елемента, които трябва да бъдат проучени, затова аз предлагам тя да бъде оставена открита. Господин Хамерстрин. Съвсем накратко. Тъй като имаме е единен пазар и трябва да защитаваме правата на потребителите, трябва да оставим тази петиция отворена. Има много други такива случаи в Испания, например в Сеговия, и те всички са свързани с фабрики за бутилиране на вода. Ние трябва да оставим тази петиция отворена и трябва да поискаме от комисията по-подробен доклад. Благодаря ви. Добре, Дами и господа, ще последваме препоръката на господин Хамерштайн. Петицията е оставена отворена и ще поискаме допълнителна информация от Европейската комисия. Уважаеми петиционери, това е абсолютния максимум. Ние не вземаме окончателна позиция, не защото не смятаме, че вие сте прави, но ние вземаме тази позиция просто защото ние не сме изцяло съгласни с Европейската комисия и с заключението, че няма нарушение на правилата. Смятам, че трябва да продължим с този въпрос и ще следим как се развива вашия случай, така че моля поддържайте контакти с нас, моля информирайте ни какво става с вашия случай, дали има някакви промени в ситуацията и ние ще следим случай, ще поискаме допълнителна информация от Европейската комисия. Връщаме се сега към точка 14 от дневния ред. И имаме редица петиционери от България. Има петиции от региона на Черно море. Първо ще помолим Европейската комисия да се изкаже после петиционерите, госпожо Попова. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да обобщя информацията във всичките петиции, свързани с процеса на обозначаване на територии в България има петиция от 2007 година, от 2008 година. От тогава в България е направен определен напредък при обозначаването на териториите по Натура 2000 в съответствие с директивите и за хабитатите и за птиците. В момента 43% от териториите вече са обозначени по двете директиви. Разбира се, все още предстои много работа по обозначаване на територии по директивата за птиците. Определихме 6 територии, които не са достатъчно или недостатъчно правилно обозначени. През юни миналата година имаше биогеографски семинар. Европейската комисия определи, че има някои, макар и незначителни несъответствия и даде крайен срок на българските власти до 1 септември да бъдат запълнени тези празноти и да бъдат приключени проучвания. Това е свързано с обозначаването, определенето на територията партньорите. Европейската комисия следи ситуация. Беше изправено уведом... изпратено уведомление до българските власти във връзка с директивата за птиците и ние в момента оценяваме отговор на българските власти. Когато извършим тази оценка, ще можем да предоставим информация за следващите стъпки. Другият проблем, поставен от петиционерите, е свързан с разрешаването на економическа дейност в тези територии, които вече са защитени или ще бъдат определени като защитени. Е, Европейската комисия получи информация чрез жалби и петиции за неправомерна економическа дейност в различни територии Европейската комисия в момента извършва оценка и анализ. Имаше един емблематичен случай в България. Това е ситуацията с Каляка. Ние получихме петиции за този случай, получихме също други оплаквания, когато комисията установи, че има нарушения, ние изпращаме уведомления до българските власти. Що се отнася до другите сфери, в момента Европейската комисия анализира събраните данни. Необходимо е да получим допълнителни данни, за да определим дали има нарушение. И последното, което ще кажа, защото съм се запознала с петицията за Емине. Ние помолих ние бяхме помолени да бъде удължен срока за разглеждане на тази петиция. Това е единствената петиция, по която не можем в момента да изразим становище, но се надяваме в началото на юни най-късно да можем вече да съберем всички данни и да можем да представим нашето становище. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. В залата присъстват четирима вносители на петиции. Обикновено даваме на всеки вносител само 5 минути. Ясно е обаче, че 5 минути няма как да са, няма как да са достатъчни за четирима оратори. Няма как да се разделят. Така че имате думата, но бъдете възможно най-кратки. Надявам се, че не произнасям имената ви твърде погрешно. Госпожа Арабаджиева, господин Ковачев. Моля, бъдете възможно най-кратки, може би минута и половина-две на човек. Говорите по една и съща тема, така че най-добре би било да се впишете всичките в 6 минути. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати. В тази връзка ние решихме да обединим няколко от петициите, които имат една и съща тема. Вижда се техните номера. Пред вас ще започнем с случаите, свързани с Черноморското крайбрежие, не е опазване на е пълнота на мрежата Натура 2000 в Българското Черноморско крайбрежие. Данните, които вие повечето от вас вече добре познават, са изнесени на презентацията. Само бих искала да направя някое обобщение за това, че поради така наречените процедури по замяна на земи и гори, поради това, че оценките за извършването на оценка за съвместимост в България и, и други процедури. Ние имаме една чудесно, едно доста добро покритие на, натура, на, на мрежата Натура 2000 в България, но ние нямаме реален инструмент за нейното опазване и точно за това беше, се наложи да изпращаме много жалби, да изпращаме много петиции, много писма и сигнали са изпращани до българските власти. И сега в днешната презентация ще покажем само няколко от емблематичните случаи, но всъщност ситуацията е такава, че в момента около 80% от територията на Натура 2000 по Черноморското крайбрежие е, така да кажа, се предвижда за урбанизиране. Ще започна с случая за Странджа. Това е следващия слайд. Тук ние, това е, освен, че е Натура 2000 зона, това е, е природен парк и а, тук европейското законодателство е очевидно нарушено, затова и а, говорим за този случай. Беше прият общо общостройствен план на местните общини, и на тери... който засяга и територията на парка. Може ли следващия слайд? Тук са е, този общ устройствен план за него беше направена оценка за съвместимост, която е неадекватна и в която не са разгледани въздействието, което може този общ устройствен план да окаже върху някои от най-значимите видове и най-значимите хабитати, което е грубо нарушение на европейското законодателство. Този общ устройствен план вече е в действие. Затова, бихме настояли, затова и настояваме да бъде започната спешна процедура наказателна срещу българското правителство. Другия случай е случай Иракли, който ето тук на тази карта може така нагледно да... Това е Странджа в червено са всички територии, които са предвидени за урбанизиране. Както виждате, цялото, цялата, цялото крайбрежие на природния парк, цялата натура, цялото крайбрежие на натура зоната е, е в червено, което означава, че там ще бъдат построени хотели и това е следващия случай. Емине Ракли. Той е, може би, най ранния случай, най-отрано, най-рано сме така внесли и жалби, огромно, така, огромен граждански интерес, както, за, както и за случая Странджа, така и за този случай Мине Иракли. Има и много български Przepraszam bardzo, да. але... muszą Państwo się jakoś tym czasem podzielić, bo ja mam jeszcze Надявам се, че е, е, ме разбрахте правилно, че бих искал да разделите е, няколкото минути, с които разполагате, между вас четиримата. Ако вие искате да говорите повече време, тогава е, разбрали ли сте се кой ще се откаже от времето? Да, аз приключвам само за Ирекли да кажа, че а, е, тук също имаме очевидно нарушение на европейското законодателство, защото цяла естуарна река дюни както и Лонгозна гора които са защитени по европейското законодателство бяха разрушени още 2007 година и към момента въпреки петициите и жалбите нищо не е направено и тази зона нито е рекултивирана нито са взети някакви мерки. Давам думата на господин Ковачев. А, благодаря ви. А, искам да ви кажа за случая Камчийски пясъци. Това е 6 км абсолютно диво крайбрежие, граничещо с биосферен резерват които българските власти се опитаха всичко възможно да направят така, че да унищожат защитените територии, съществуващи от миналото на това място и да го продадат на частни фирми, в случая частни фирми, зад които стои Райфайзен Банк Австрия, преди членството в Европейския съюз. И това, което ние сега, по време на членството в Европейския съюз, видяхме е как миналата година българското правителство одобри проект, който предвижда застрояването на цялото 6 километрово крайбрежие, без да направи екологична оценка а, скри решението от обществеността, за да не може да бъде обжалвано в съда и все още го крие. За мен този случай за Камчийски пясъци е изключително показателен за това какво е бъдещето на тези места, ако няма бърза реакция. Значи, нарушението е толкова очевадно, че а, аз не знам а, кога и колко време ще чакаме някакви реакции срещу подобно решение на българското правителство. А, колко време бихме чакали Европейската комисия да установи, че там има нарушение, при условие, че то е очевадно. Утре багерите могат да влязат и да го унищожат. Ние се нуждаеме от спешно действие. Това е посланието на случая Камчия. За случая Калиакра, вие чухте, че има започната процедура от страна на Европейската комисия. Това, че има започната процедура, обаче все още не е спряло българските власти. те се опитаха да имитират решаване на проблема, когато а, обостановиха, че от тук насетне няма да разрешават нови проекти. Но до сега два проекта, които бяха одобрени преди членството в Европейския съюз, вече унищожиха голяма част от зоната по време на членството в Европейския съюз. Едновременно с това България декларира, че опазва тези неща, които тези проекти неща, които унищожиха степи и популации на видове и а, въпреки, въпреки факта, че на времето екологичните оценки на тия проекти твърдяха няма да има въздействие. Бързо прошък, кто настъпне? И въпросът е, от тук насетне, още 400 проекта чакат да бъдат изградени и вече са разрешени от българското правителство. Колко време ние ще чакаме процедурите да стигнат до съответния силен сигнал до българското правителство? Защо, както примерно в случая Вие Балтика имаше бърза процедура, нямаме бърза процедура и тук? Това е нашия въпрос. Добре, настъпна. Благодаря ви. Съвсем набързо ще очертая и два случая в високите планини в България, които също касаят нарушения на законодателството, свързано с Натура 2000. Става въпрос за случаите Рила и Пирин. Национален парк Рила, това е не само защитена зона по Натура 2000, но и национален парк с строга защита по българското законодателство. В момента това, което се случва е, че Национален парк Рила, бидейки част от Натура 2000, не получава достатъчна защита поради 8 нови проекта за ски курорти, които ще бъдат изградени или се планира да бъдат изградени в тази територия и в територията около него така наречената зона рила буфер която въпреки наличието на всички научни аргументи за нейното приемане в натура две хиляди беше отхвърлена от българското правителство е зона в която е разположена по голямата част от тези осем ски проекта които вие в момента можете да видите на посочения слайд с обща площ от четиридесет хиляди хектара. четири от тези проекта вече са стартирани. най новото развитие за което мога да ви спомена касае проекта супер паничище където напълно незаконният лифт от хижа пионерска към хижа рилски езера където вие бяхте по време на проучвателната мисия в България беше пуснат в експлоатация, въпреки че се намира на свлачище. Случаят Пирин отново Натура 2000 зона, национален парк и място от листата на ЮНЕСКО с защитените обекти на природното наследство с глобално значение в момента продължава незаконното разширяване на ски зона банско с изграждането на нови лифтове и писти и най обезпокояващото развитие е това което се готви с построяването на нов огромен ски курорт в близост до вече построения ски курорт банско и моля да обърнете внимание на тези снимки които много ясно показват какъв е размера и какви са щетите, които се нанасят върху природата и биоразнообразието от ерозията вследствие на липсата на каквито и да било противоерозионни мерки, взимани от концесионера на ски зона Банско. С това искам да завърша обобщението на тези два случая и да обобщя общо какви са проблемите с Натура 2000 зоните в България. Dziękuję bardzo. I następny pan, ostatni. Pan Rybanic, tak? Благодаря ви много. Нека да дадем думата на последния а, е, оратор от, от вас. Господин, а, уважаеми господин председател, темата на нашата петиция. Уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожи депутати, темата на нашата петиция е гранична между защитата на конкуренцията и опазването на околната среда. Става въпрос... Да. Става въпрос за раздаването на безценица на едни от най-ценните държавни и общински гори и земи, които поради своето местоположение са привлекателни за инвеститорите в туристически селища и хотели, което се извършваше през последните години от, от българското правителство под формата на тъй наречените замени. Съгласно приети от управляващото мнозинство закони и наредби, тези земи и гори се оценяват без да се отдава съществено значение на тяхното местоположение, по този начин при замяна земя собственост на частни лица, която се намира в непривлекателни за туризма райони във вътрешността на страната, се оценява по-скъпо от земя собственост на държавата, находяща се на морския бряг. Същевременно на свободния пазар земя до морския бряг е десетки и стотици пъти по-скъпа от земя във вътрешността на страната. При извършване на подобни замени от съответните държавни регистри бяха напълно заличени дори и защитени територии с европейска значимост, какъвто е случаят с местността Камчийски пясъци. Като конкретен пример ще посоча, че в този случай държавната земя бе оценена 280 пъти по-ефтино от цената, на която след замяната същата тази земя незабавно бе предложена на пазара на имоти. По най-скромни оценки, само от замяната на територии по крайбрежието, попадащи в Натура 2000, Българската държава е загубила от разликата в пазарните цени на предоставената и получената от нея земя над 3 милиарда евро. Тази сума съставлява пряка държавна субсидия в натура за покупка на терен за участвалите в земените предприятия. Ще ви помоля. Мисля, че имаме още един петиционер. Минута и половина за последния оратор, моля. Do you hear me? Yeah. Okay, thank you, Mr. Chairman, honorable. Very quick. Благодаря, господин председател. Почитаваме и дами и господа, ще бъда много, ще говоря много бързо. Ще говоря на английски. Българското а, дружество за защита на птиците както знаете, има започната процедура за нарушение, но не виждаме съответни действия на българското Ah, proszę bardzo, it's proszę okay. kontynuować. Окей? Моля, продължете. И така, ще съкрата, ще съкрата. Само се включете микрофона. Е, тоест, ние е, молим е, членовете на комисията да поискат от Европейската комисия да ускори процедурата. Чува се, чува се микрофона. Значи първо Европейската комисия да ускори процедурата срещу България а, по а, а, директивата за птиците, нещо, което става. Да, да, второ, да ускори процедурата за нарушение и а, да се прекрати а, загубата на биоразнообразие в Калиакра и другаде, доколкото това е възможно, и трето да започне процедура за нарушение срещу България за нарушаване на териториите, включени в Натура 2000, защото виждаме, че те изобщо не се защитават да се, спре, да се спре вредата на място трябва да бъде първи приоритет на комисията. Благодаря. Госпожа, госпожа Здравкова и след това господин Хамастен. Господин председател, тъй като това е последното ни заседание, искам наистина да изразя своята благодарност към вас лично и към секретарията на комисията, защото вие наистина много помогнахте и помагате, надявам се, на България и на всички тези проблеми, които имаме, и включително с мисията и вашето посещение в България. Използвам повода да благодаря и на господин Лио Кокс и на, няма го, сър Робърт Аткинс, защото нямаше да се справя без наистина вашата помощ. Благодаря ви още веднъж за това аз съм много улеснена да изразя становище по тези петиции защото вие бяхте в България и вие видяхте истинското състояние на природата и на това което се случва с нея. днес към това посещение и към тези факти се прибавиха още. аз живея в един от тези градове варна който е много близък до районите за които стана дума. това е нашето българско черноморие и аз не мога да остана спокойна с това което се случва и съм изумена от реакцията на европейската комисия и от начина по който се интерпретират фактите. докато звучи това ще оценяваме ще подлагаме на да цитирам ще следи ще оцени българската природа просто ще загине. не може с такова отношение да искаме и да очакваме от европейската комисия да вземе някакви мерки действително продължават нарушенията действително продължават безобразията по българското черноморие и факт и не само по българското черноморие навсякъде. вие видяхте двете планини видяхте нашето черно море. какво още трябва да се случи за да разберем че природата в българя загива? и аз ви моля за незабавни действия по отношение на европейската комисия господин либицки от страна на нашата комисия в европейския парламент за да покажем че ние наистина сме на страната на гражданите на всички тези които изпитват това, което се случва в България. Тук е целият албум вие го знаете, с всички тези документирани от вас, от нас факти за България. Така че аз ви моля за незабавни и много конкретни действия и много конкретно настояване пред Европейската комисия за промяна в начина по който тя следи и оценява българското правителство. днес няма представител на българските власти аз съм отправила лична покана до министъра на околната среда и водите но той не е тук защото в България идват празници, идват почивни дни. Няма представител и на българското представителство в Брюксел. Аз много исках да чуя тяхната оценка. Така че остава да се надяваме на, на вас, на нас, на Европейския парламент. Благодаря ви. Dziękuję bardzo. Pan David Hammerstein. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много откровен. По време на едно от посещенията ми в България, едно от посолствата на една от най-големите държави членки в Европейския съюз ми каза неофициално, че това посолство може да ми даде документи, удостоверяващи замени, в рамките на които частни земи се заменят срещу земи, които са държавна или общинска собственост и са обекти на Натура 2000. Българските власти разрешават вся, всяко едно застрояване, всеки вид застрояване е в териториите, които са включени в Натура 2000. Това е което се случва. Например, жената на кмета на Москва е един голям инвеститор. И решението на Европейската комисия да не се обвързва с, състановище становище е скандално. Искам да се поиска разследване от страна на Европейския омбудсман. Той трябва да разгледа защо Европейската комисия е толкова пасивна, защо не предприема нищо. Ние виждаме тотално разрушение в България. Като испанец аз съм много чувствителен към това, защото ако преди 20 години Европейската комисия беше направила нещо, нямаше да имаме тази ужасяваща ситуация в Испания по нашето средиземноморско крайбрежие. И ако комисията продължи със своя подход, ние ще видим, че има много наказателни процедури, които би трябвало да бъдат заведени, но все още само една от тях де-факто е заведена реално. Процедурата, наказателната процедура трябва да бъде едно ясно съобщение, тя трябва да бъде ясен сигнал за българските власти – Знаем, че преди две седмици имаше мисия на ОЛАФ в България. И като цяло, в момента, в който те слязоха на летището, те бяха буквално обрани от таксиметров шофьор по пъти им към Министерството на финансите. Е, нивото на нарушенията, включително на европейското законодателство и на европейските договори, е невероятно в България, а комисията е пасивна. Ние знаем какво се случи с Вия Балтика и с полското правителство. Това беше успех. Но това, което се случва на Черноморското крайбрежие е хиляди пъти по-зле, но Европейската комисия реагира хиляди пъти по-слабо. Трябва да изпратим писмо до Европейския омбудсман, да поискаме разследване от институцията Европейския омбудсман – и да бъдат разгледани всички петиции и жалби от България. Искам да има разследване. Дами и господа, обръщам се към госпожа Здравкова и господин Хамерстайн. Смятам, че трябва да напишем писмо до комисаря Димас много твърдо, настойчиво писмо. В него трябва да настояваме да бъдат предприяти много решителни действия. Може би по-добре е да пишем на него, а не на омбудсмана. Не знам дали трябва да се обръщаме към омбудсмана. Може би петиционерите трябва да се обърнат към европейския омбудсман. Разбирам ви. Добре, ще напишем две писма до Европейския омбудсман и до комисар Димас. Това е максимума, което можем да направим, драги петиционери. Ще изпратим писма до комисар Димас и до Европейския омбудсман. Точка 20. Господин Хенри Дамс, той е тук. Много се радвам да ви видя тук, господин Демпс, че вие сте тук. Вие внесохте жалба свързане с опазване на паметник в Полша. Да, благодаря много, господин председател. Искам а, да опиша ситуацията с този исторически мост. Няма достатъчно налични средства в общината и ситуацията става все по-лоша. Обърнах се към полското правителство за средства. Необходими са само 1 милион, за да се възстанови този е, мост, но се е, получих отговор, че трябва да се откажа. Подадох жалба в съответния съд и разполагате с документите, които обобщават ситуацията. Още през 2005 година обърнах внимание на властите за състоянието на моста. Е, бях събрал необходимите документи. Е, през 2007 година чак се организира консултация, но нищо повече от това. Искам да благодаря на господин Ярзембовски от Европейския парламент, който изпрати експерт, за да оцени техническото състояние на този исторически мост в Полша. И бих искал да призовете полските власти да намерят средства за това. Аз съм доброволец за защитата на историческите паметници в Полша. Работя доброволно, поддържам цял офис като доброволец, за да се боря за защитата на историческите паметници в Полша. Председателят. Да, знам колко сте загрижен за историята за този исторически паметник. Е, многократно сте, сме говорили с вас е, по този въпрос. Аз съм председател на Комисията по петиции, но също така по образование съм изкуствовед, така че е, това е изключително важен въпрос за мен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че културното наследство е близко до вашето. Взимате го при сърце и Европейската комисия също го взима при сърце. Работят много доброволци в областта на културното наследство. Но компетент, правомощията на Европейската комисия да се намесва в националните работи, проблеми е, са много ограничени. Е, много ясно е казано това в е, член 151, е, втори абзац. Какви са нашите правомощия? Каквито правомощия имаме, използваме ги, обаче не можем да се намесваме в работата на страните членки, може да сътрудничим с тях, може да сътрудничим с а, културните организации за опазване на културното наследство. Както знаете, в областта на историческото и културно наследство Европейският съюз прави много, е, чрез своите културни програми. Една от тези е, инициативи е Европейската награда за културното наследство. Миналата година обърнахме специално внимание на полският мост, за който става дума, е, чрез една изложба е, и по време на церемонията за награждаването. Колкото до културното съкръзничество, е, подвижността на гражданите, обмяна на опит, всичко това комисията може да направи, там тя може да ви помогне. Но когато става дума за намиране на средства, за консервиране, консервацията, реставрацията на паметници на културата, това са правомощията на страните членки. Колкото за политиката за сближаване, тук ще дам, предам думата на моят колега господин е, Кашук от Генерална дирекция Реджио. Аз ще говоря на полски. Присъединявам гласа си към онези, които се изказаха положително за вашата работа, високо цена вашата работа, но тук действа принципа за субсидиарност – кои проекти а, могат да бъдат а, подпомагани и кои не. Такъв проект е в ръцете на полските власти. Ние работим с големи, а, примерно екологични проекти, за, където има сумата една 25 милиона евро а, и още 50 милиона делени по други пера. Проблема, който повдигате, според нас, е свързан с две оперативни програми. Воем общи оперативната програма, където имаме бюджетен ред, специално посветен на туризма и културното историческо наследство. 59 милиона евро са бюджетните кредити и оттам 44 милиона евро пари от Европейския съюз. Теоретично, в национален мащаб, това е обект на оперативната програма Инфраструктура и околна среда, където има отделени 576 милиона евро. От тези средства 490 милиона са пари, които ще бъдат отпуснати от Европейския съюз. Добре, изслушахме вашите аргументи. Очевидно това е извън кръга на вашите правомощия като Европейска комисия. Но въпреки това, като председател на комисията по петициите, трябва да изразя нашата загриженост с положението с културното наследство а, в Полша. Винаги, когато паметници на културата биват а, увредени, това е вреда, която се нанася на нашето културно наследство в е, цяла Европа. Затова ще напишем писмо до полските власти, в което ще споменем случая, ще споменем и вашите доводи и ще кажем, че се интересуваме от това как върви този проект и ще поискаме да получим отговор. Повече от това не можем да направим. Благодаря, аз съм напълно задоволен от този отговор. Това ще бъде а, крачка напред, повече отколкото се надявах. Дами и господа, отново благодаря ви, че положихте усилия да дойдете тук лично. Благодаря ви за цялото участие. И сега точка 11. Това е петиция по която първо искам да дам думата на Европейската комисия. Моля, чакате за момент. Извинете. Извинете. Ставаше дума за точка 12. Извинете. Кремер. Благодаря ви. Става дума за жилищно строителство близо до Хелсинки. петиционерът твърди, че това строителство може да повлияе неблагоприятно голяма територия, защитена по Натура 2300 хектара. Тази петиция вече е била разглеждана през 2007 година, януари 2008 година от тази парламентарна комисия. Парламентарната комисия изпрати писмо до финландските власти, които отговориха на поставените въпроси. Финландските власти също предоставиха допълнителни разяснения, свързани с строителството на тези жилищни сгради беше предоставен генерален план в съответствие с на директивата за местообитанията, а също така в съответствие с директивата за птиците, беше признат от финландските власти, че трябва да се предприемат мерки с цел да се намали въздействието върху дивите птици бяха предприяти допълнителни мерки. Те бяха отразени в работните планове. Бяха, както казах, предвидени мерки по намаляване на въздействието върху околната среда, но не бяха, доколкото ние знаем, предприяти мерки, свързани с конкретния план. Предвижда се, че района Кивинока който е особено важен за петиционера, ще бъде предмет на разработване на отделен генерален план. В съответствие с финландските власти това ще бъде извършено в съответствие с разпоредбите на член 6 и финландското законодателство, в което двете директиви са транспонирани. Доколкото знаем, обаче все още това не се е случило, нямаме възможност да се намесим и ние се надяваме, че съответните финландски власти ще приложат съответните разпоредби. Ако това не се случи, тогава ще започне наказателна процедура. Благодаря ви, господин председател. Бих искал тази петиция да остане отворена. Това е важно. Имаме примера с Васари. Трябва да имаме градоустройствен план и трябва да се извършат промени. Надявам се, че комисията ще продължи да следи това досие. Съгласен съм с вас, господин Хамерстан, Хамерстайн. Трябва да оставим тази петиция отворена, особено светлината на обещанието на комисията да предостави повече информация. Следващия оратор е господин Йозеф Андерстергер. Président, merci. Точка 13. Sur un projet de construction de 53 logements et d'un établissement pour personnes. Става дума за нарушение на директива 92. Вносителят на петицията се оплаква за нарушаване на защитената зона от солените, солените езера. Това е зона с специална закрила. Съгласно а, а, директивата а, за местообиталищата, всяко строителство в а, подобни а, в подобни зони, което значително нарушава, нарушава тези местообиталища, трябва да бъде обект на овоз. И в момента тези, тези райони, които са обект на директивата за дивите птици, някои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 тези зони, които попадат в, обсега на директивата за птиците, трябва да бъдат обект на специални мерки, които да предотвратят замърсяването и нарушаването чрез шумяване или други, по други начини живота на птицията. изпратихме през 24 юли 28 изпрати комисията писмо до френските органи с искане за допълнителна информация – което да позволи извършването на подробна оценка на жалбата. До сега нямаме а, отговор. Жалбата беше обсъдена съвместно среща с френските органи на 6 феврари 2009 година. А, очакваме да получим допълнителни документи, които още не сме получили, за да можем да вземем окончателно решение по случая. съвсем накратко. Тази петиция трябва да остане отворена. Директивата за местообищарищата се занимава с особено внимание с защитата на солените блата, така че е, и, блат, и блатни зони. Така че е, предлагам да се остави отворена председателят. Да оставяме тази петиция отворена е, и е, чакаме реакция на властите. Следващата стъпка, е, следващата точка, номер 15, госпожа Ренко има думата. Благодаря, господин председател. Става дума за строителство на магистрала в Испания. Съгласно информацията, която комисията разполага, не е направен овоз на въздействието на това строителство и Генерална дирекция околна среда иска от испанските власти информация и по-специално за това оценено ли е въздействието в околната среда и върху зоните, които влизат в Натура 2000. Като Испания трябва да държи а, сметка и за кумулативните вреди, които този протект може да а, нанесе, т.е. натрупванията на вредни влияния очакваме отговор на испанското правителство в началото на месец юни. И когато получим този отговор, ще ви съобщим нашите заключения. Благодаря. Благодаря. До сега в, своята, в своите отговори Европейската комисия е, не е обърнала достатъчно внимание на въпроса по същество. Защото действително разполагаме с оценки, но те не вземат предвид всички въздействия и всички последици. Вземат предвид само отделни аспекти. А тук говорим за един единствен проект, който ще даде огромно отражение върху множество, върху направо стотици екосистеми. Говорим за проект, който ще повлияе на множество природни резервати. Има 6 различни оценки на околната среда, а това е против законодателството в областта на околната среда. Не може да се работи с 6 отделни оценки. Тук говорим за един единствен проект – магистрала А48. И тя е един и същи проект е, заедно с е, магистрала А7. Сега се търси разширяване на е, тази, на този проект. Някои от частите вече са завършени и много области вече са засегнати. Този фрагментиран подход към оценката на въздействието върху околната среда на практика е нарушение на директивата за птиците. Мисля, че Европейската комисия трябва да се задейства възможно най-скоро, защото тук говорим за една много специална част на Европа. Ако е, се посещавали тази част на Испания, ако посещавали района на е, Гибралтар, много добре знаете за какво става дума. Така че трябва да се прилагат директивите. Благодаря много. Е, тази петиция също е, остава отворена. Очакваме допълнителна информация. Преминаваме към точка 19 по петиция 274. Благодаря. Става дума за основателно оплакване от господин Китли с британско граждане. Той говори за нарушения, свързани с пречествателни станции. Да, наистина беше установено, че е нарушена директивата за пречистване на отпадните води. Комисията започва наказателна процедура. Що се отнася до транспонирането, то комисията не установи нарушение. Комисията и зададе окончателно предупреждение. Също така издадохме съобщение за пресата и за гражданите. Европейската комисия информира също така и тази парламентарна комисия. Що се отнася до обвиненията в някакъв тайн сговор между Европейската комисия и Испанското правителство. Това е абсолютно необосновано. Ние изпратихме писмо до вас, господин председател, с такова съдържание. Трудно е да разберем тези обвинения. В най-близките месеци ние ще имаме дело заведено от комисията срещу тази държава в съда на европейските общности. За какъв таен договор между нас или покриване може става дума? Европейската комисия предприе правни стъпки и става дума не само за общината, която се визира в жалбата, има и други общини. И комисията с тази цел ще подаде жалба до Съда на Европейските общности. Благодаря ви, господин председател. Considero muy positivo que la Comisión haya actuado. Смятам, че е много получително това, че Европейската комисия предприя действия. Надявам се, че наистина ще има заведено дело в съда на европейските общности. Наистина проблемът е в това, че има нужда от време. Тази петиция беше подадена през 2006 година, т.е. изтекли са над 3 години вече. И говорим за една твърде сериозна ситуация. Смятам, че Европейската комисия действаше съвсем динамично и прилагаше европейското законодателство. Точка 20. Същият оратор. Благодаря, господин председател. Тази петиция се отнася до замърсяването на река Хукар в е, Испания, тази река е много добре известна на еколозите, известна е на всички, които живеят в този район. Тя е подложена на голям товар от замърсители. Голям брой риби биват натровени от не, изливането на непречистени или недостатъчно пречистени отпадни води в реката. И тук комисията трябва да предприеме действия, подобни на действията, които трябва да се предприемат в Корбера де Лобрегат, общата, за която говорихме преди това. Е, е, необходимо е, необходимо е прес съобщение, за да може да се информират гражданите и комисията ще разгледа възможността да се отправи въпросът към Съда на Европейските общности, ако няма решение. Благодаря. Наистина, река Хукар е обърната в буклуджийска, буклуджийска кофа. Тя е в, в тази река е в национален парк. В нея се често се вливат много потоци. Но тук действителността по пречистване на отпадните води не е на ниво. Говори се за хоризонтални процедури, но хоризонталните процедури не са достатъчни. Трябва да се вземат и други мерки. Европейски, съдът на европейските общности взе решение по решение, по въпроса за отпадните води на плажът Мотия в Испания, който вече не става за къпане. Като се има предвид, че става дума, става дума за зоната Албуфера, която влиза в Натура 2000. Но шведката, която е кмет на града, шведка повтарям, кмет на испанския град, тя казва, че не може нищо да направи, защото пречиствателната станция не работи както трябва, а това не е, нейна е на, не е на ангажимент. Значи, след като а, въпросът за плажа Мотия, който е толкова, а, който е толкова а, важен, не бива решен, но трябва да се каже, че той има връзка с а, реката а, Хукар. Там живеят 20 000 души, но никой не иска да инвестира в пречиствателни съоръжения те нарушават решението на съда без всякакъв, абсолютно безнаказано. Сега минаваме към точка 22. Господин Мадуна ще говори. Благодаря, господин председател. Това е петиция, която е внесена от биш ваш от колега Лорд Инглбуд. И оплаква се, който се оплаква, от а, а, регламента от 2008 година, а, където става дума за решаване от право на участие в Камерата на лордовете на членове на Европейския парламент. Предстоят ни избори в Европейският парламент и съгласно а, законът от а, 1976 година, 1976 година, не е съвместимо човек да бъде член на Европейския парламент и същевременно да бъде член на Камерата на лордовете в Великобритания. Има дерогации и изключения, а, които трябва да бъдат приложени. Правителството на Великобритания се опитва да реши въпроса, като а, прилага регламента от 2008 година, но по този начин остава възможността някой от наследствените членове на Камерата на лордовете да си подаде оставката от тази камера и т.е. От, от, от, от назначените лордове, от назначените, от назначените членове на Камера на лордовете да си подаде оставката и, и да стане член на Европейския парламент. Обаче наследствените членове на Камера на лордовете не могат по никакъв начин да се откажат от заседаването в тази камера и затова към тях тази разпоредба не може да се прилага. Подателят на петицията, който самия е, той е наследствен член на Камерата на лордовете, се оплаква от това дискриминационно отношение, което прави разлика между наследствените членове на Камерата на, лордов, камерата на лордовете и онези, които са там по силата на а, назначаване. Комисията получи тази петиция наскоро и ние нямаме още решение по нея. На пръв поглед изглежда, че а, транспонирането в британското законодателство, а, което дава възможност на членовете, които назначават до живот, да подават оставка, а на членовете, които са там по целата на наследственост, нямат такова право, не отговаря на духа на закона европейското законодателство. Следващият пакет промени в избирателните закони ще трябва да реши този проблем. Надяваме се, че това ще стане а, тогава. Сега. Сега бих искал да помоля господин Дейвид Лоу да вземе думата. Той ще ни запознае с ситуацията. Искам да съобщя, на членовете на парламентарната комисия. Лорд Ингълвуд беше вчера в Брюксел и тъй като той днес не може да присъства, той чрез секретарията предаде някои документи за парламентарната комисия. Той също така ме помоли от него име да ви благодаря, господин председателю. Членовете на комисията са получили текст на становището на парламентарната правна служба и тази сутрин беше получено официално становище от Парламентарната комисия по конституционни, въпро... конституционни въпроси. Заключенията на парламентарната комисия отговарят на заключението от нашата предварителна дискусия. И е, ръководителят на камерата на лордовете, също така член на британското правителство и ние ще обърнем нейното внимание на това несъответствие в британското законодателство. Благодаря ви. И сега точка 23. Господин Гаврия, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Петицията се отнася до отказа на фламандска болница да предостави текста на френски език, свързан с две медицински изследвания. Аргументът беше, че тъй като в Белгия има три официални езика, би трябвало да се получат тези медицински документи на френски език абсолютно ясно, че става дума за официалните езици. Обаче, използването на официалните езици в Белгия са обхванати изцяло от конституционния строй и са отразени в Конституцията на Белгия, така че нямаме какво да добавим. Във връзка с изказаното становище можем да закрием работата по тази петиция и да уведомим вносителя за това. По точка 24 няма кой да се изкаже по точка 25. Петиция номер 166.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 приключени възоснова на писмения отговор, с изключение е, на е, петициите, е, които ще бъдат преместени към процедура А. Например, аз лично бих предложил точка 62 да се прехвърли към част А на дневния ред на Комисията по петиции. Искам да ви благодаря за участието в днешното заседание на комисията по петициите. Виждам, че господин Хамерстайн, както винаги, е тук до края на нашето заседание. Вие сте е, един от е, членовете на нашата комисия, които действително са е, пример за всички. Искам да благодаря на секретарията отново и ако някой ме попита как, какви са политическите предпочитания на Дейвид или Керен, трябва да ви кажа, че не знам какво да отговоря, защото тяхната работа беше напълно обективна и не се е, влияеше от каквито и да било е, политически принадлежности. И знаете е, колко важна е работата на нашата комисия, колко важно е вашето участие. Давам думата е, на господин Хамерстин. Благодаря, господин председател. А, аз пък искам да благодаря на вас за това, че бяхте един изключително безпристрастен, смел и силен председател, без когото нямаше как да разгледаме толкова много петиции. Искам да благодаря и на секретарията, който работи изключително добре при много тежки и понякога условия е, е, с е, изключително много работа и изключително много носители на петиции. И Действително, в момента аз съм единственият е, депутат, който е, присъства е, тук в залата на края на заседанието, но има много вносители на петиции, които са тук и искам да благодаря и на тях, защото смятам, че присъстващите вносители на практика могат да представят всички вносители и да получат моите благодарности към тях, защото без тяхната без тяхното посвещение на техните каузи, е, нашата работа нямаше е, да, се, е, да бъде така добра. Добре, нека да запишем всичко това в протокола от днешното заседание. Мисля, че всички благодарности и комплименти трябва да бъдат включени в този протокол. Благодаря много, благодаря и на преводачите.